Приема се. Също така искам да приветствам в трибуната господин Иракли, председател на парламента на Грузия и делегацията, която го придружава. Те са на работно посещение в парламента и имаме удоволствието те да следят, да следят нашата работа. Добре дошли! Започваме с доклада на господин Такова. Единно гласуване, поименно гласуване